предадена на Комисията по правни въпроси в съответствие с член 6 алинея 3 на правилника. Има ли бележки по това? Има ли също така бележки по протоколите? Протоколите са одобрени. Нека да преминем към първата точка от дневния ред.